намерена Сансон Директ. И сега преминаваме към нашия работен план. Съгласно член 137 на 12 март бе одобрен дневния ред. След разговорите с политическите групи предлагам на парламента следния доклад на госпожа Веркстръм и доклада за, имун... за имунитета на господин Тудор. а, да бъдат разнени. И така, а, по този начин а, е одобрен дневния ред. Искам да ви кажа, че отблизко следим развитията в Бахарейн. Натискът върху активисти за човешките права е увеличен. Искам да припомня, че кралството трябва да спазва човешките права. Ние призоваваме да има национален диалог с всички политически сили в страната, както беше решено да стане от анкетната комисия през юни. В Египет ситуацията също е много напрегната. Не е приемливо повече от година след падането на Мобарак, журналисти, активисти, блогъри, писатели и други да бъдат подложени а, на натиск. Асмар Марфус, който е носител на Сахаров, е един от многото примери. Ние като парламент ще заставаме винаги на страната на тези, били те в нашата на нашия континент или на други континент, които се борят за плурализъм и а, права. Доктор Венцислав Манзуко в екваторална Гвинея също може да разчита на нашата подкрепа. Уважаеми дами и господа, днес тъжим за един много висок ценен от нас колега. Ние тъжим днес за колегата Мигел Сакадура Кабрал Портас, който